Добър ден, колеги. Извинявайте за закъснението. Само да искам да кажа, че тъй като Анели отсъства, не знаем къде е, но аз ще председателствам. За първ път ще председателствам заседание на ИМКО. За мен това е чест. Също така съм един от докладчиците в сянка по това досие и се надявам, че ще се справя. Ще гласуваме. Има само един доклад за гласуване. Сега, първото, което ще направим е да приемем дневния ред. Има ли коментари по дневния ред? Няма. Благодаря ви. Също така искам да ви напомня, че заседанието се предава на, и, на живо по интернет. Всички членове на ИМКО, техните асистенти и служители на, на секретарията има достъп до приложението. Одобряване на протокола от февруари месец 2021. Ако няма възражение, няма. Протокола се счита за прият. Сега преминаваме към гласуване на доклада Превенция на разпространението на терористичното съдържание онлайн с докладчик Юлия Реда. Докладчик няма коментари. Преминаваме към гласуването. Сега ще гласуваме първо изменение. Пано сме съветва много уместно. Кой е за изменение 1? Против. Отхвърля се. Компромис 1 за. Приема се. Компромис 2 за. Така трябва да обявя, че и този компромис се приема. Изменение 35. Не, извинявайте, преминаваме към 205-то изменение. Значит, намира се на четвърта страница. Изменение 205 за, против, отхвърля се проверка. Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против? Няма. Приема се. Изменение 46. За. Против. Отхвърля се. 236. За. Против. Отхвърля се. 235 за. А, извинявайте, пада ли? Не, не пада. 235 за. Против. Да проверим.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 приема се. И така. Компромис 3 за. Против. Извинявайте, пропуснах да, обявя, да обявявам броя на въздържалите се. Вече от тук нататък ще го правя, казва председателката. Изменение 49. Компромис 5А. На същата страница. Намерихте ли го? За. Против. Отхвърля се. Компромис 5Б. За. Против. Отхвърля се. Приема се. Е, продължавам да забравям за въздържалите се. Но трябва бързичко да приключим. Компромис 10. Десета страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. На страница 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13 на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 350 на следващата страница. За. Против. Нека да проверим. Отхвърля се. Преминаваме 351 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но за всеки случай да направим проверка. Отхвърля се. 352 за. Против. Въздържали се. Мисля се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Отхвърля се. 355 за. За. Против. Мисля, че се приеме. Да проверим ли? Нека да проверим. 355. Приема се. 358 за. Против. Въздържали се. Някой иска да направим проверка. Да я направим. Приема се. 359 за, против. Отхвърля се. 360 за. Против. Отхвърля се. 361 за. Против. Отхвърля се. 87 за. Против. Въздържали се. Проверка. Отхвърля се. Компромис 14 за. Против. Въздържали се. Компромис 15. Компромис 15 за. Против. Приема се. Въздържали се. Е, почти навсякъде има по един въздържал се. Измерение 392. За. Против. Нека да проверим. Мисля, че се приема, но за всеки случай. Деведесет и шест с устно изменение. Искате ли да ви прочета устното изменение? Няма нужда. За. Против. Нека да проверим. Приема се. 395 за. Против. Въздържали се. Приема се. 394 за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 и 397. Гласуваме ги заедно. За. Против. Отхвърля се. 396 за. Против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Приема се. Сега анекса компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 102. За. Против. Приема се. 101. За. Против. Нека да проверим. Приема се. Преминаваме към страница 28. Изменение 146. И така, 146-то изменение. За, против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Не, смятаме, че е ясно. Не, за всеки случай да проверим. Извинявайте. 147. трябваше да се слуша в Панос. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 169 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Отхвърля се. Сега предстои още едно устно изменение – Устното изменение беше по изменение 26, така, така че то е гласувано. Тук е записано като изменение 27, казва председателката. Това е различно изменение. И така гласуваме това устно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 170 и 171 заедно. За. Против. Отхвърля се. 172 за. Против. Приема се. Не, не, не го гласуваме. 174 за. Извинявайте, гласуваме ги заедно с 28 за. Нека да проверим. категорично се приема. Двадесет и девет за. Против. Въздържали се. Приема се. 181 за. Против. Въздържали се. Приема се. 32 за. Против. Мисля, че се отхвърля. Не, мисля, че се приема. 32. Край на гласуването. 32 за. Против. Отхвърля се. 183 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме проекто становището с измененията. Електронно гласуване. Моля ви, гласувайте проекта за становището в електронен вид. Много добре. Поздравления за докладчика. Има ли нещо по точка разни? Юли, искаше да кажеш нещо? Искам да благодаря на председателката за това, че пое в този важен момент. Важно е, защото можем да продължим работа с водещата комисия и благодаря на колегите за конструктивния им подход. Преди да си тръгнете, искам да ви напомня, че предстоят още две заседания. Първото е на 1 април между 3 и 6 и половина и на 2 април между 9 и 12 и 30 сутринта.